Bardzo serdecznie Państwa witam i Добре дошли, уважаеми колеги, на днешното заседание. Бих искал да се извиня за закъснението, с което започваме тази сутрин. За това има две причини. Най-напред трябваше да изчакаме още няколко члена на комисията да дойдат в залата, но също така трябваше да изчакаме да дойде и нашия а, гост. Така преминаваме към дневния ред за днес. Точка четвърта. Нека да приветствам с добре дошли гостите от Италия, гостите на господин Декастро. Добре дошли в залата. Вие сте гости не само на господин Де Кастор, но и на а, цялата парламентарна комисия, така че добре дошли сред нас. Надявам се, че ще прекарате приятно. Спочини коригуjący до платнощи без... Точка четвърта от дневния ред. Ставка на корекция на директните плащания в предвидена в регламент 1306 от 2013 година. ставка предвидена за календарната 2015 година. Координаторите а, е, назначиха председателя за докладчик, т.е. мен самия, което е малко необичайно. Механизма за финансова дисциплина, който беше прият от комисията през март и който е в съответствие с регламента, предвижда всяка година комисията да предлага прилагането на механизъм за финансова дисциплина, за да се създаде резерв в случай на кризи в областта на селското стопанство. Ние създаваме този резерв ежегодно в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение на 30 юни парламента и съвета, за да изменят предложението и да зададат ставката на финансовата дисциплина, ще трябва да вземат решение. Ако не се стигне до споразумение между парламента и съвета, до края на юни комисията ще зададе ставката последством акт за изпълнение. Координаторите на нашата парламентарна комисия решиха да гледат това предложение по смисъла на упростената процедура, описана в правил 50 и ме а, подканиха да изготвя този изключително кратък доклад, с който одобряваме предложението без изменения. И именно този доклад разглеждаме тази сутрин. В рамките на процедурата, разбира се, трябва да определим и крайен срок за внасяне на изменения 7 май. На заседанието на координаторите обаче решихме, че няма, не желаем да има изменения от членовете на парламента, за да може всичко да приключи на първо четене. Четене, извинете. Съвета също не предвижда да внася изменения по предложението. По никакъв начин няма да променим по същество предложението, тъй като тук става въпрос просто за механично а, изчисление. Ние сме с законодатели и а, за това решаваме заедно да вземем решение, но решението така ли е вече взето от комисията. Та крайният срок за внасяне на измененията е 7 май 12 часа. За сега координаторите смятат, че няма да бъдат внасени изменения. На, първи, на първата сесия през июни ще гласуваме и в пленарна зала. И ако няма коментари, предполагам, че и представителите на комисията не искат да вземат думата, да продължим. А не, заповядайте. Благодаря, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност. Обсъждаме въпроса за преките плащания. В този контекст бих искал да ви обърна внимание на а, различията при директните плащания в различните държави членки. Бих искал да се възползвам от настоящата възможност, тъй като обсъждаме преките плащания, за да ви напомня, че а, различията при плащанията на селскостопанските производители в различните държави са огромни. Балтийските е, държави получават най-малко средства по смисъла на преките плащания. Да не забравяме, че нашите селскостопански производители бяха, е, тежко пострадаха от руското ембарго, най-вече млекопроизводителите. Бихме искали да благодарим на Европейския съюз за оказаната чрез европейските фондове подкрепа, но имахме големи загуби, които покриха, като средствата покриха загубите от началото на 2014 година. Но сега млекопроизводителите не печелят нищичко заради руското ембарго. Те трябва да се подготвят за новия сезон, а не могат да го направят, защото не си заслужава. свинския грип в прибалтийските държави и в Полша удари също така и птиците. Затова смятам, че трябва да се възползваме от тази възможност и аз лично бих приканил Европейската комисия да окаже помощ на млекопроизводителите в прибалтийските държави. Европейската комисия ни обеща това на едно заседание. Благодаря госпожа Санова. Един процедурен въпрос, ако позволите. Аз съм нова в а, този парламент и в настоящата парламентарна комисия и понякога ми отнема малко повече време да разбера какво точно обсъждаме. Мози ден, когато говорихме за заседанието на координаторите и за измененията, аз имах някои е, въпроси. Зададох тези си въпроси на секретарята, но и сега да попитам, може ли да вземем решение да не се внасят изменения при положение, че всеки член на парламента има право да го направи? Това е въпросът ми. Председателя. Преди да Мисля, че това беше по-скоро предложение, не въпрос, за това няма да отговоря. Нека да чуем следващия оратор. Смятам, че всички трябва да сме наясно с това, което се случва, включително и селскостопанските производители. Това, което каза преждеговорившия, е интересно за всеки го. Да, имаме това право в Европейския парламент, но какво да кажем за бойкота, който извършва Русия? Ние не можем да постъпваме по този начин в Европа. Бих искала да попитам какви са възможностите, с които разполагаме? Защото аз не зная в какво точно се израз... Аз много добре зная в какво се изразява работата ми като европейски представител и трябва да обясня всичко на гласоподавателите. Имате дума за отговор. Благодаря, господин председател. В отговор на госпожа Сенра, напълно оправдан въпрос, разбира се. Разбира се, правото за внасяне на изменение е право на всеки евродепутат, включително и в настоящия случай. За това господин председателя обяви и крайния срок за внасяне на изменения – 7 май. Да, има срок за внасяне на изменения, има неочуждимо право на всеки да внася изменения, ако желая, но просто казахме, че ам, изменението в базовия регламент е такова, че ако можем да приемем това предложение в пленарна зала без изменения, ще може да постигнем а, съгласие на първо четене. Съвета и ние трябва да се споразумеем до края на юни. В крайна сметка ще имаме един и същия резултат, без значение дали има изменение или не, защото в крайна а, сметка Европейската комисия чрез акт за изпълнение ще приеме своето предложение. Това се предвижда в базовия регламент. А именно, ако парламента и съвета не се споразумеят до 30 юни, а единственият начин да има споразумение е никой да не внася изменение, то тогава Европейската комисия чрез акта за изпълнение ще приеме решение. В съвета смятат, че съзаконодателите трябва а, да изпълнят своята част от а, отговорността, а именно да се изкажат като съзаконодатели, но да не се внасят изменения. Така че отговор, да, правото за внасяне на изменение не е отчуждимо право на всеки го и всеки може да го направи. Благодаря. Благодаря ви. И така получихме цялата необходима информация и продължаваме нататък с точка 5. Размяна на мнения с Жозе Мануел Фернандеш докладчик на Комисията по бюджет и е относно бюджетната процедура за 2016 година. В началото на бюджетната процедура докладчика за бюджета 2016 година обикновенно минава през всички специализирани комисии, за да получи обратна връзка и да запита какви са техните бюджетни приоритети за следващата година. Тази година господин Фернандес бе назначен за докладчик и аз го приветствам. С добре дошъл на нашето заседание. Господин Фернандес ще ни представи бюджетната процедура и начина по който според него ще изглежда бюджета за 2016. Комисията възнамерява да представи проекто бюджета за 2016 година до края на май месец. Аз предлагам да слем тази точка с точка 6 от дневния ред – Господин Жан-Пол Денано е докладчик на нашата комисия по тази точка, точка 6. Та предлагам първо да чуем нашия гост, господин Фернандеш, след което ще дадем думата на господин Денано от името на нашата комисия. Имате думата, господин докладчик по бюджета. Euh, Благодаря, господин председател. Аз дойдох тук, за да ви запозная с приоритетите, които вече бяха прияти в пленарна зала, основните насоки, но най-вече за да изслушам вашите съвети. Основните насоки посочват какви са политическите ни приоритети. Те са простички, но важни. Трите Е – заетост, предприемачество, предприемачески дух. Има програми, които са важни, като Хоризонт 2020, Косме и Разъм Плюс, инициативата за младежка заетост. Също приоритет е и вътрешната солидарност. Тук сближаването е важно, както и селското стопанство и а, е, рибарството. Това също засяга а, е, и функция 4 помощ за, за развитие и хуманитарна помощ. И всичко това е свързано и с друга цел, а именно сигурността. Плащанията и проблемът с тях се надяваме да бъде решен през настоящата година. Поне пътят е очертан. Има оперативни програми, които все още не се реализират. Всички оперативни програми в настоящата година във всички държави трябва да преминат към изпълнение. Говорим за бюджета 2016 година и той трябва да е така устроен, че да можем да спазим поетите ангажименти и многогодишната финансова рамка. Относно графика, проекто бюджета беше представен от, е, ще бъде представен комисията на 26 май. Ще бъдат посочени пилотни проекти, подготвителни дейности. Комисията по селско стопанство не е предложила такива проекти до 4 е, юли могат да се представят пилотни проекти или за подготвителни дейности. Срокът е 4 юли, повтарям. 17 юли е срокът за приемане на становището за даване на мандат. Проекто бюджета 22-23 в бюджетната комисия е, и през е, юни на е, сесията в Страсбург ще се гледа. В средата на септември Ще бъдат гласувани становищата през октомври. Ще бъде гласувана и резолюцията в пленарна зала на 29 октомври до 18 ноември ще бъде помирителната процедура. Средствата за развитие на селските райони, според мен, са изключително важни и трябва да видим по какъв начин ще действа този фонд. По-скоро би трябвало да бъде допълващ относно интелигентното, интелигентния растеж. Той също трябва да бъде предвиден в този фонд който трябва да бъде устойчив и приобщаващ. Относно руското ембарго също трябва да се види какво може да се направи за тази година. Вие, ние вече сме направили промени в сектора на млякото а, и а, плодове и зеленчуци в а, училищата. Чувствителен е и въпроса за сектора на млекопроизводството. Това има сериозен ефект предвид на примахването на квотите. Що се отнася до приоритетите, свързани с заетостта, тук селското стопанство също трябва да даде своя принос. особено за осигуряване на работни места за младите хора. Това е също важна тема. Искам да наблегна и на пилотните проекти. Те могат да играят важна роля. Така че имайте предвид срока 4 юли за представене на предложения за пилотни проекти. Относно средствата, които се предвидят в многогодишната финансова рамка за Европейския демиделски фонд за развитие на селските райони. Тук средствата са малко по- високи, отколкото тези предвидени за 2015 година. Има предложение в за бюджет, който ще бъде представен от комисията на 26 май. И там са предвидени средства за поети ангажименти в този фонд. Там се забелязва леко намаление на средствата на 27 май проекто бюджета ще бъде представен от Европейската комисия. Сега очаквам да чуя вашите съвети, както и да изслушам вашия докладчик по становище, господин Денано. Председателят, благодаря ви. Господин Денано, бихте ли ни запознали с вашето становище? Благодаря, господин председател. Аз се слушах внимателно казаното от е, докладчика по общия бюджет. Той постави редица проблеми, които аз също е, подкрепям. Европейския парламент всяка година се произнася по проекто бюджета, но маржовите за маневриране, за съжаление, са доста ограничени, защото имаме многогодишна финансова рамка 2014 и 2020 въпреки че се предвижда средносрочен преглед в рамките на изискването за бюджетна дисциплина. Към момента все още нямаме точни данни за проекта бюджета. Беше казано, че на 27 май ще се представи Комисията по бюджети. Ще разгледа с интерес това предложение. Заедно с господин Фернандес, аз съм пълноправен член на Комисията по бюджети. Натрупаният опит води към някои общи наблюдения. Първо, относно общия бюджет за ОСП. Това беше първата политика, най-интегрираната политика на Европейския съюз – и тя гарантира продоволствената сигурност. Освен това, тя допринася за опазване на околната среда и за устойчивото развитие. Допринася и това отговаря на казаното господин Фернандес и за създаването на работни места на цялата територия на Европейския съюз. Беше извършена реформа не отдавна, за да можем да отговорим на новите очаквания на европейските граждани, които допринасят за финансирането на ОСП. Надявам се, че финансирането и в следващия бюджет ще остане поне на нивото, на което е в момента. Относно резерва за справяне с кризи, размера на този резерв е фиксиран на 0,35% и този процент ще се осъществи чрез намаляване на преките плащания. Ако не се мобилизира да средствата по този резерв, те ще бъдат използвани за преки плащания. На трето място, относно маржа по функция 2 трябва да има марш в бюджет 2016 за плащания, особено относно сектора на млякото, онези държави, които са надхвърлили квотата в очакване на отпадането на тези квоти. Бихме искали тези средства да останат за сектора на селското стопанство. Пазара в селското стопанство все още страда от руското ембарго. Много от секторите са засегнати. Млекопроизводството особено. То е особено нестабилно в момента предвид еволюцията с квотите. Освен това имаме чести кризи, свързани с заболявания и прочие в растеновътството и животновътството, така че трябва да сме подготвени да реагираме при всички тези рискове, които застрашават селското ни стопанство. И още нещо, което беше казано от господин Фернандеш, а именно развитието на селските райони. Това е втория стълб на ОСП и е особено важен. Като председател на региона аз съм работил с програмата Лидер. Това е една програма, която е изключително важна за селските райони и за заетостта в тези райони. Втория стълб на обща селскостопанска политика участва за сближаването, за териториалното сближаване. Ние също даваме особена значителност на младите фермени и за обновяване на поколенията. Ако не можем да се извърши такава смяна в поколенията в селското стопанство, ние няма да можем да развиваме това, този сектор по един устойчив начин. Ние искаме широко участие на младите фермери в този сектор. Необходими са до, достатъчни средства, за да може да се обърне внимание на колебанията на пазара на сълскостопански продукти. Освен това, съгласен съм с господин Фернандес относно пилотните проекти и необходимостта от подобряване на прозрачността и участието на селските стопани в веригата на хранителни доставки. защото те са засегнати от изкупните цени, които са доста ниски. Тяхната продукция се продава, продава от супермаркетите четирикратно по-скъпо. Предлагам леко увеличаване от 20 милиона на бюджета Надяваме се това да бъде гласувано от Комисията по селско стопанство. Това ще позволява на държавите членки да използват по-пълноценно програмите. Надявам се, че ще бъде дадена подкрепа за такова увеличение. Относно пчеларството, това е също много важен сектор. Гарантиране само задоволяването на търсенето вътре в Европейския съюз от мед, но допринася и за продоволствената сигурност като цяло. Искам да презова всички да обърнат внимание на крайния срок 4 юли. Благодаря ви за това, че направихте предложение, ни дадохте повод за размисъл. Бих искал да подчертая една от нещата, които вие споменахте и по-точно не използваните средства в резултат на прилагане на финансова дисциплина да бъдат изразходвани тези средства за осъществяване на преки плащания през следващата бюджетна година. Другите източници ще се използват първо, резервът се използва на последно място, ако вече са изчерпани останалите средства. Вие споменахте някои от възможностите. Т.е. не бива да има намаление на преките плащания, но вие по същество казахте същото. И сега, нека да преминем към вашето изказване. Госпожа Шраер има думата. Господин председател, аз съм изключително доволна от дискусията вчера. Заседанието беше чудесно. Заседание посветено на общата сълскостопанска политика. Държа да ви благодаря за тази качествена дискусия. Днешната дискусия е нейно следствие. Бих е, искала да говоря за парите от кризата Имам предвид млекопроизводството и млекопреработването, но всички останали отрасли са свързани, независимо от това дали става въпрос за пилета или за прасета и така нататък. Мисля, че всички европейски предприемачи се сблъскват с кризата. Вие сте напълно прав, вие сте напълно прав, говорейки на тази тема. Вчера си зададохме въпроса какво може да направи с костопанския производител, какво може да сложи на масата ни. С други думи става дума за общата сускостопанска политика. Има все повече законодателство, азот, амоняк, хуманно отношение към животните, цяла поредица от какво ли не, е, което ще се струпа на сускостопанските производители и те ще трябва да го прилагат. Дали не трябва да се предвиди пилотен проект? Може би. Ще се занимава и с другите ви предложения, за да преценим дали се занимаваме с това, което трябва трябва. Трябва да решим, ние искаме ли да запазим сълскостопански производители. Мултинационалните компании ще ги удавят, защото няма никакъв проблем за тях да прилагат такива директиви. Младите сълскостопански производители непрекъснато повтарят, че не могат да се оправят с толкова регламенти и директиви и се страхувам, че са прави. Благодаря ви. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за първите предложения. Аз е, мисля, че можем да ги подкрепим. Мисля, че можем дори да се поздравим с тези предложения. Предвид е, изслушването вчера, мисля, че магическата дума е борбата срещу бюрократизацията и края на бюрократизацията. Казвам го, защото ние стигаме до края на възможното. Имам предвид за транспонирането на обща стопанска политика, както за администрацията, така и за самите производители. Те стигат до края на възможностите си, все по-трудно им става да разбират за какво става въпрос и как да я прилагат. А те имат право да разбират какво се състои обща стопанска политика. Мисля, че в момента те вече не разбират какво се иска от тях и това поражда конфликти. Искам да подчертая следно следното. Вече говорихме за резерва при кризи. Трябва много да внимаваме, защото ако този резерв не се използва, той може да бъде прехвърлен за следващата година. С други думи, да не ни се отнемат тези средства, защото ние не можем да предвиждаме кризите. Когато възникне криза, просто трябва да се справяме с нея. Ето защо би било добре, дори много добре, ако има резерв в случай на криза и този резерв да може да се се натрупва. Проблемът беше повдигнат в доклада, говорихме за руското ембарго, за подкрепата на младите сухостопански производители, разбира се, тук няма никакъв проблем. Искам обаче да говоря за програмата Мляко за училищата. Това е една чудесна възможност е, е, чух, че депутат иска да направи нови предложения за насърчаване на този проект е, и за пилотния проект в училищата. Е, мисля, че всичко трябва да започне с училищата. Информацията тръгва от стомаха. Има хранителни модели, които могат да се прилагат в училищата. Разбира се, трябва да насърчаваме и регионалното селско стопанство и да гарантираме е, продажби. Нищо повече не можем да направим. Програмата Мляко и плодове за училищата. Подходът е добър. Мисля, че е, идеята е добра, но програмите трябва да не не бъдат толкова бюрократизирани. Защото в момента ние ги прилагаме така, че е, да отучим е, хората. Просто да ги отучим от такива неща. Аз бих е, предпочел да използваме програмата Мляко в училищата. Мога да отидя също така и в супермаркети или в кооперативи. Тогава ще ми излезе по-ефтино, отколкото комина през програмата Мляко в училищата. Ако го купи от магазин, ще бъде и по-ефтино и по-небюрократично по-демократично и по-просто. Е, тия програми са хубаво начинание, но мисля, че са бюрократизирани. И може би трябва да се възползваме от възможността бюджет 2016 година и да искаме комисията да направи нещо по-простичко. Е, казах е, миналия път на шега, по-малко бумащина в училищата, повече мляко. Става въпрос за събиране на пари, става въпрос за много неща. Добре е да се опръсти всичко това. По-малко бюрокрация. В момента има стена от бюрократи, издигната около училищата, планини от бумаги и мисля, че е, трябва да е, съборим тези стени. Вече съм казал, че възниква и друга грешка – процента грешки. Друг проблем – това са процента грешки. Дори у нас това създава проблеми в Комисията за бюджетен контрол. Всяка грешка е лош знак. Ако процента грешки е, е, се увеличава, тогава те мултиплицират е, проверките. Защо се увеличава процента грешка? Процента грешка се увеличава, според мен, и защото в момента има твърде много бюрокрация. Дори у нас, в нашата скъпа немска е, администрация, която смята, че е, е най-съвършенната на света. Ние им пращаме лищета на селстопанските производители и им казваме, не знаем как да разбираме това. Но хората трябва да произвеждат, те не могат да стоят с, с кръстени ръце. Ако след няколко месеца е, цъфне инспектор, трябва да се знае каква грешка е допусната. Т.е. трябва да се направи всичко, за да се избягват грешките. Така че намаляване на бюрокрацията и в проекта за бюджет 2016 година в центъра на вниманието ни трябва да остане края на бюрокрацията. Много ще се радвам, ако съскостопанските производители просто се уверят, че има по-малка бюрокрация. Председателят благодаря. Благодаря. някой от вас, от това, което е, казвате днес, е свързано с казаното вчера. Следващия изказващ се. Е, благодаря. Отново ние сме пожарникари пиромани, защото механизма, създаден от Европейската комисия, е свързан с резерва за кризи. Обаче този резерв е недостатъчен, както показва и доклада. Той е недостатъчен спрямо руската криза и руското ембарго. И последиците са особено тежки за е, земеделското производство. Е, ние отнемаме бюджети за толкова необходим фонд, а именно управление на кризите. Това не е свързано с взаимопомощта, а за лоша политическа визия. Какъв да бъде избора за използването на средствата от кризисния резерв? Този избор трябва да бъде направен бързо и прозрачно. Би било скандално средствата, които така или иначе се удържат по спорен начин, да не се върнат на самите производители, при положение, че средствата по фонда не са разходени напълно. Нека да напомним на Комисията по бюджет, бюджети, че средствата, които са предназначени за селско стопанство, са намалели с около 20% през последните 15 години и че днес не може и да става въпрос да бъдат намалявани допълнително тези средства. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин е, Санер има думата сега. Госпожа Сандер има думата сега. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка бих искала да споделя с вас някои приоритети, които искам да бъдат отразени в документа. Първо, специалната подкрепа за малките стопанства. Мисля, че има много работни места в тези малки земеделски стопанства. Те е, дават възможност да се пристъпи към устройство на територията в сухостопанските райони. По този начин ще е, избегнем и горските пожари, които са ежегоден бич за тези региони. В е, Галиция, където съм избрана аз, този, това, това, това нещастие ни изполита всяка година. На второ място насърчаване на местните пазари за да стане ясно какъв е приноса на тези пазари към местното стопанство и местната економика. На трето място, съгласна съм с това, което се казва от докладчика за пчеларството. Бих искал да говорим и за борбата срещу азиатската а, оса, а, пестицидите и а, генномодифицираните организми. А, председателя е, Ханес Гърси има думата сега. Благодаря. На свой ред е, бих искала да кажа, че съм много удовлетворена от това, че се говори за млекопроизводството в нашата политическа партия аз се занимавам с, сектора на млякото. Ние сме дълбоко безпокоени от бъдещето. Комисаря казва, че перспективата е по-скоро положителна, но аз мятам, че има много неизвестни. Мисля, че е важно да се занимаем с сектора на млякото. Е, пчеларството също е много важен отрасъл. Малките пчелари играят изключително важна роля – и за това е много важно да окажем подкрепа на тази програма, да насърчим е, потреблението на мляко и на плодове в училищата. Децата са нашето бъдеще. Децата и младите хора са нашето бъдеще. Господин Яр вече говори за това и за това е, трябва да разработим пилотен проект – по съвкостопанските въпроси. Е, това е рядко явление. Има един въпрос, който според мен е много важен. Тъй като децата и бъдещето са нашето, е, и, и младите хора са нашето бъдеще, трябва да получават информация е, за това как да се хранят правилно в 28-те държави членки или не се говори за това, или се говори твърде малко за географските наименования, за местните специалитети и така нататък. А те трябва да се популяризират. Децата трябва да знаят. Когато знаят е, какво е съдържанието на един етикет, е, тогава е, тези продукти ще стигнат и до масата в къщи. Същото се отнасяше и за тютюна. Децата казаха на родителите си да престанат да пушат. И така те се отказаха да пушат. Трябва да започнем с училищата, е, защото познанието е основен инструмент. В Комисията по селско стопанство можем да говорим за етикети, за географски наименования, за традиционни специалитети и така нататък. Но ние си говорим помежду си. Ние така или не, че знаем всичко това. Трябва да направим усилие, за да знаят и децата, защото децата учат родителите си. Това е пилотен проект, който аз защитавам в 28-те държави членки или изобщо не се говори за това, или се говори твърде малко. А това е нещо много важно за европейското стопанство и за здравето на гражданите на Европейския съюз. Председателя, благодаря. Господин Родер има думата сега. Благодаря, господин председател. За кризата. Е, мисля, че е, пред нас стои една незавидна задача. Аз съм от Дания. Там има склонност много бързо да се осъди селското стопанство. Е, хората, които говоря за селско стопанство е, горе-долу не разбират за какво става въпрос. Говор... Питат защо трябва да има е, подкрепа в случай на кризи. Тогава ще възникнат още кризи. А ние трябва да кажем, че мерките за кризите се прилагат от самите скостопански производители, защото това са средства, които идват от техните собствени преки плащания. Е, така че когато Европейската комисия или държавите членки е, се опитват е, да отнемат е, това финансиране от селското стопанство, това е равносилно на кражба. Затова нека да бъде ясно именно това когато говорим за специални помощи за малки стопанства, за мен е много трудно да разбера какъв е структурния достъп, какви са доводите на моя колега от НГУЕ искам да кажа, че е, политиката в областта на селското стопанство е, трябва първо и основно да насърчава конкурентоспособността на селското стопанство в Европа. Защото ако то не е конкурентоспособно, е, ще плати много висока цена в глобалния свят, където свободната търговия се налага се налага все повече и при положение, че ние самите подписваме споразумения за свободна търговия. Тоест, ние трябва да целим основно конкурентоспособността на селското стопанство, като уважаваме структурата, която в момента съществува в различните страни, като уважаваме малките стопанства. По въпроса за бюрокрацията, е, не трябва да изхвърляме бебето с мръсната вода, Вчера постигнахме нещо като съгласие. Нека да започнем тук, в собствения си дом. Винаги, когато в този парламент съгласува законодателен акт, заглавията са чудесни, има много е, подробно разписани законодателни актове, но никой не може да предвиди реалния им ефект в реалния свят. Е, това се отнася за селско стопанство. Това е и проблемът ни. Затова е, трябва да внимаваме тук, като членове на тази комисия, за конкурентоспособността. Същото се отнася и за членовете на комисията по околната среда. Ние имаме много голяма отговорност. Е, всички е, правила трябва да бъдат достатъчно ясни. И накрая искам да се върна към това, което каза господин Ярт за млякото в училищата и за плодовете в училищата. За съжаление и при е, пълното ми уважение към Ерик Мбула от моята собствена група, е, който беше докладчик, аз е, изпитвам дълбок скептицизъм за тази програма. В Дания хората казват, ето по тая програма съдете за абсурдността на Европейската общност. Хубаво е да проявявам инициативност, но трябва да знаем за какво точно става дума. И не, не, не ми се ще да чувам, че става въпрос за е, това да храним младите хора, е, за здрави млади хора, като едновременно с това програмата е, е разширена и за продукти, които съдържат захар, като например Кока-Кола. Не е здравословно да се пие Кока-Кола. Благодаря ви, господин ehm, Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда е, кратък. Важно е това, тук каза Петър Яр. Важно е средствата в рамките на ОСП да се използват и за повишаването на конкурентоспособността на селското стопанство в Европа на световната сцена. Средствата наистина трябва да се инвестират в новаторство и предприемачество, за да може да останем конкурентоспособни. Разбира се, основната а, цел е да излечем колкото се, повече, колкото се може повече средства от самия пазар с минимални средства от страна на Европейския съюз. На следващо място В доклада се цитират млекопроизводителите, но нека да не забравяме и другите сектори, които изпитват затруднения заради руското ембарго. Така, например, да се казва на животновъдите, тези, които отглеждат свине, че повече средства ще бъдат отделени за млекопроизводителите, е неприемливо. Смятам, че трябва да се цитират и останалите сектори, а не само млечния. Това е. Благодаря ви. Nim zapowiem kolejnego posła, chcę przywitać gości pana posła. Преди да дам думата на следващия оратор, бих искал да приветствам господин Хаус Минке от Германия и неговите гости. Добре дошли в нашата комисия. А сега сповядайте. Благодаря ви, господин председател. Чудесно е, че докладчика очертава основните проблеми в млечния сектор, а именно руското ембарго. Аз обаче бих искал да се насочим към следното. Подкрепата, която се оказва, е свързана с една единствена цел, а именно да просъществуват европейските селскостопански производители – Условията, при които работят тези производители, са различни в различните държави членки. Това трябва да бъде отчетено. По отношение на фонда за кризи, бих искал да кажа, че през 2014 година взехме правилното решение. А именно взехме средствата по линията на директните плащания. Така ги осигурихме. Подкрепям позицията на Европейския съюз, позицията към Русия. Смятам, че трябва да бъдем дори още по-строги. Проблемите, свързани с руското ембарго, трябва да бъдат решени чрез преките плащания – не трябва да оставяме сами селскостопанските производители. А по отношение на програмата Мляко в училище, една трета от училищата изобщо не се възползват от тази програма по настоящем, а тези, които започнаха да прилагат про... програмата, съвсем скоро ще установят, че няма достатъчно средства. Още един проблем, свързан с чумата по свинете в прибалтийските държави. Всъщност Питам се откъде ще дойдат средства, за да решим този проблем. Благодаря. Благодаря ви, господин Рибейро. Добре, субсиден. Госпожа, извинете. Благодаря ви, господин председател. Две неща бих искала да кажа. Първо, да се върна на това, което каза госпожа Еранс преди малко. То е изключително важно, защото е, всички знаем, че е, заведенията за бързо хранене се увеличават и затова ние трябва да обучим децата да се хранят с плодове и зеленчуци. Не смятам, че има някакво противоречие между този проект и програмата за мляко, плодове и зеленчуци в училище. Смятам, че тези два елемента се допълват взаимно и аз бих подкрепила и двата проекта. На следващо място, във връзка с млечния сектор. Вече много пъти казахме тук, че млечния сектор се ползва от финансова помощ, но да не забравяме планинските региони и крайно отдалечените такива. Това са региони, на които Европейската комисия гледа като на широко щетени региони. И това се вижда в моя регион. Виждаме, че всеки месец цената на млякото пада изкупната цена на млякото пада. И сега отново идват а, знаци, които ни показват, че изкупната цена ще продължи да пада. Има средства, които се връщат от държавите членки ако те са превишили квотите си. Предлагам тези средства да бъдат използвани за резервен фонд, който да може да се използва за подпомагане на селскостопанските производители, за да не се стига до ново падане на изкупната цена на млякото. Благодаря, господин Себастиан. Благодаря ви, господин председател. Радвам се от чутото във връзка с механизъма, прият срещу руското ембарго, механизъм, който обаче не даде търсените резултати. Нека да помислим за ефективността на предприятите мерки. Някои продукти изобщо не попаднаха в обхвата на тези мерки. Във връзка с плодовете и зеленчуците, днес след обед ще гласуваме доклад в това отношение. Европа изостава в това отношение. Много хектари в южната част на Европа сега са запустяли, а на времето там се гледаха плодове и зеленчуци. Трябва да се окаже подкрепа на зеленчукопроизводството и овощарството, защото резултатите не са на лице. Потреблението на плодове и зеленчуци също намалява. Смята се, че в днешно време плодовете и зеленчуците са един вид лукс. Много семейства вече не консумират плодове и зеленчуци. Ето защо тази програма, която подпомага консумирането на плодове и зеленчуци в училище, трябва да получи подкрепата на Европейския парламент и на европейските институции. Всички държави членки трябва да отпускат помощ и на зеленчукопроизводителите и овощарите. Благодаря. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Komisji Europejskiej. Благодаря ви. Сега се обръщам към представителите на комисията. Господин Хойсле от Генерална дирекция Селско стопанство на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате възможност съвсем накратко да коментирам бюджета за 2016 година. Разбира се, всичко, което ви казвам днес е неокончателно. Официалното представяне ще бъде на 27 май. 2016 година е годината, в която изцяло ще се приложи реформата. Тя ще се приложи и в бюджетно отношение, което означава, че за първи път всички решения по отношение на реформата ще бъдат отразени в разходната част. Опитахме се да предугадим нещата вече през 2015 година, но решителният момент ще бъде през 2016 година, защото тогава ще бъде направен и трансфера между двата стълба. Тогава ще разберем и какъв е избора на държавите членки по отношение на преките плащания по отношение и на обвързаните с производството плащания, както и необвързаните с производството такива. Постепенно ще се включват преките плащания и за някои държави, като Румъния и Харватия. Да не забравяме, че през 2016 година ще се увеличат разходите заради кризата в Русия през 2015 година. По-настоящем обаче не се предвиждат допълнителни бюджетни кредити за 2016 година. Финансовите средства за необходимите корекции ще въжат само единствено за резерва, нещо, което вече бе споменато. Още две думи по финансовата дисциплина, ако позволите. Разбира се, неизползваните средства ще бъдат възстановени на селскостопанските производители за следващата година. Преди няколко месеца 800 милиона бяха възстановени на селскостопанските производители, защото тези средства не бяха използвани, не бяха използвани през 2014 година, което означава, че неизползваните средства изцяло ще бъдат възстановени на фермерите. По отношение на фонда за развитие на селските региони. Бюджетните кредити са в пълно съответствие с предвиденото. Бюджетните кредити за поети задължения отговарят на тези, които бяха през 2015 година, но за бюджетните кредити за плащания има известно напрежение. Както знаете, трудно е да се извършат всички плащания от страна на Европейската комисия и този проблем ще продължи през 2016 година. Много добре знаете, че през 2016 година е годината на плащането на последния а, транш за програмния период 2014 2020, идва и края на програмния период 2007-2013 година, което означава, че ще трябва да се получи допълнителна информация за различните бюджетни редове може би е, ще мога да ви дам някои а, е, изяснения и по въпроса за програмата за плодове и зеленчуци в училището. Някои депутати поискаха да има повече средства за тази инициатива, но нека ви напомня, че в основния а, акт има таван, т.е. законодателят е решил колко максимално средства могат да бъдат отпуснати за тази инициатива. Ето защо в проекто бюджета ние не можем да се отдалечаваме от основния законодателен акт. Още няколко думи за пилотния проект – много евродепутати засегнаха въпрос. Знаете, че очакваме предложение. Европейската комисия всяка година прави проверка и изчислява дали има възможност да се прехвърлят средствата за 2016 година. Благодаря. Два слова коментажа мимо. Благодаря ви много. Позволете ми да кажа няколко неща преди да дам думата на докладчика. Общата селскостопанска политика има много цели. Гарантиране на доходите на селските стопани, които непрекъснато намаляват. Освен това, поддържане на конкурентоспособността, инвестиции, иновации, особено с оглед на трансатлантическото споразумение. Освен това, има и образователен аспект. Програмите за мляко и плодове и зеленчуци в училищата. Предвид на широкия мащаб на тези дейности, предстои да се свърши много работа. Много сложен е проблема с млекопроизводството и примахването на млечните квоти. Господин Никълсън. Благодаря, господин председателю. Както казахте, има много проблеми при селското стопанство в момента, включително в моя избирателен район. На времето аз също се занимавах с селското, стопан, с селско стопанство, но сега цените рязко спаднаха всичко върви на зле в селското стопанство и това ни казват фермерите, когато се срещаме с тях. Ние тук обсъждаме бюджета, общата селскостопанска политика и бюджета за него непрекъснато намалява в процентно изражение – като се има предвид общия бюджет на Европейския съюз и това продължава от доста време насам и едва ли ще се промени. Ние трябва да отстояваме нивата на бюджетни средства за селското стопанство в максимална степен, да се отдаде приоритет на селското стопанство и да се запази неговия бюджет. Моята позиция би била да се защити това, което е предвидено сега в бюджета, и по този начин, както сочи предходния ни опит, да не се допуска използването на средства, които са заделени за селското стопанство, за реализиране на други любими проекти в други сектори. Това е напълно неприемливо. След 2009 година, след кризата, бяха реализирани големи печалби чрез изкупуването на продукция от страна на комисията, но тези средства не достигнаха обратно до селските стопани. Освен това, налозите в млекопроизводството ще се запазят и те тежат на този сектор и на селското стопанство като цяло. Положението със селското стопанство не е по-добро и сега при новата комисия. Кризисният резерв за селското стопанство се използва често за хуманитарни кризи и остават в касите съвсем малко средства за справяне с кризи в селското стопанство. Разбира се, разходите в селското стопанство не могат да бъдат изцяло защитени от критики. Ние говорихме вчера за упростяването на ОСП и колко сложно е администрирането на тази политика. Разбира се, може да се подобри ефикасността да се намали, например, броят на инспекциите, осъществявани от националните органи. Средствата могат да бъдат насочени за по-добри цели. Хората с основание ПИС питат дали този сектор дава това, което се очаква от него, предвид на вложените средства. Господин Юнкер има план за развитие, но ние реализираме, ние забелязваме, че се реализират доста загуби, например, за 2013 година. Така че нека да не допускаме съкръщаване на бюджета, да използваме това, което имаме, да надграждаме на това, което имаме, бюджетът да остане поне на сегашното си ниво. Председателят, благодаря ви много. Дадохме възможност за изказвания и дадохме доста поводи за размисъл на докладчика ни. Нека да дам думата отново на господин Фернандеш. Благодаря това, което беше казано, не противоречи на първоначалното предложение, което направих. И това ме радва. Разбира се, не можем да разрешим въпроса с бюрокрацията в бюджет 2016 година, но можем да отправим послание по този въпрос. Това би било интересно. А, сега има множество програми, може да се направи проучване и да видим колко струва едно евро, докато стигне до бенефициентите. И може би ще се изненадате от а, резултата на такова проучване. Ние също понякога носим вина за всичко това. Ние проявяваме тенденция към осложняване на нещата, и така се увеличават разходите. Това е сериозен проблем, но има и друг проблем. Понякога а, програмите не се осъществяват, защото бенефициентите са разочаровани от множеството процедури. Само 37 милиона, например, от средствата за преодоляване на руското ембарко бяха изразходвани и понякога причините за неизползване на възможностите е трудния достъп до съответните програми. Относно резерва за кризисни ситуации, не зная дали нещата ще се променят чрез писмото за внасяне на изменения в бюджета, което се прави обикновено в края на годината. Когато беше прията многогодишната финансова рамка, парламентът беше против това този резерв да се формира отнемайки средства от селските стопани. Ние финансираме сектора за криза, кризата за в селското стопанство чрез събирането на средства от селското стопанство. Относно пилотните проекти, те трябва да бъдат представени След това ще бъде направена оценка от страна на комисията. Аз чух, че има доста добри предложения, включително такива свързани с образованието. Аз съм за развитие на селското стопанство като средство за сближаване и за проява на вътрешна солидарност. Селското стопанство създава доста работни места. Селското стопанство трябва също да държи сметка и за останалите програми, например в Хоризонт 2020, научните изследвания. И трябва да се търси допълняемост с между различните фондове. Това е което исках да кажа. Имаше приведени много добри аргументи тук, които аз ще взема предвид. Аз учитам и амбицията, която изразихте тук, която споделям. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха отношение по доклада. Констатирам, че има силно на воля от страна на колегите да се борят срещу бюрокрацията и за упростяване. Това е тема, която възниква непрекъснато и аз споделям нейната цел. Относно резерва за кризисни ситуации, въпрос, който беше споменат многократно, и възстановяването на средствата. Аз считам, че средствата на селските стопани, предназначени за селските стопани, трябва да достигат именно до тях. Трябва да се използват, разбира се, всички маржове. Бих искал също да кажа относно конкурентоспособността в селското стопанство, което не изключва използването и развитието на древните стопанства, особено в планинските и отдалечените региони. Нашето селско стопанство допринася за устойчивото развитие на селското стопанство. Това е нещо, което трябва да запазим и да доразвиваме. Не можем да си позволим да премахнем селските стопанства Аз чух нещо, което беше казано за местните пазари. Това е нещо важно, но въпроса попада в компетенциите на държавите членки и на местните органи. Ние обръщаме особено внимание на колебливостта на цените в сектора на млекопроизводството. Това е тема, която се повтаря непрекъснато, но засяга и доста други сектори както беше споменато тук. В близко бъдеще се надявам да се намерят средства да се справим с проблемите в, проблемите в, сет, в млечния сектор. Важно е да се гарантират доставките в селското стопанство. Господин Никълсън каза, че не трябва да се намалява бюджета в селското стопанство и аз поделям това виждане. Председателят, благодаря ви много. Благодаря за направените коментари, за предложените изменения. Писменно трябва да ги представите до 27. Благодаря на нашия гост, благодаря на докладчика, благодаря на колегите. Сега можем да преминем към следващата ни точка. Става дума за защита на финансовите интереси на Европейския съюз към контрол на ОСП, основаващ се на резултати. Комисия властива Комисия контроли и Sprawozdawcą jest znany nam pan poseł. Докладчик е, е господин Сарвама. Повечето от нас го познават. Става дума за доклад по собствена инициатива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Комисията по селско стопанство реши да изготви становище по този въпрос и за връзката между селското стопанство и отговорността за прилагане на общата селскостопанска политика в Европейския съюз. ОСП става все по-сложна, така както говорихме вчера. Въвеждат се нови изисквания, без да се премахват съществуващи такива. Това осложнява ситуацията, води до повече разходи и създава допълнителна тежест за фермерите. Вниманието се насочва към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите или на ефективността. Господин Гисеке ще ни представи своето становище по този въпрос. Благодаря ви, господин председателю. Вчерашното изслушване показа колко сложна е ОСП и колко много се е осложнила през последните години, без да се намалява бюрокрацията. Фермерите заделят повече време, попълвайки заявления, отколкото за селскостопанска дейност е, или за хуманно отношение към животните. Освен това, въвеждането на екологизиране на селското стопанство води допълнителни разходи. Вие споменахте, че става дума за доклад по собствена инициатива, изготвен от господин Вама. Целта е да се опрости опростят процедурите в селското стопанство, така че всички да имат полза от това и фермерите, и контролните органи и агенции. Да се опрости системата на контрол, да се намали бюрокрацията за селските стопани, всичко това изисква упростяване на условията, на които се подчинява общата селскостопанска политика. Прикомерната бюрокрация води до повтарящи се ненужни грешки. Това, въпреки проверките на разплащателните агенции на комисията. В Долна Саксония, откъдето съм, фермерите се оплакват, че са подложени на най-разнообразен вид контрол по различно време, което прекъсва тяхната обичайна стопанска дейност. Аз съм за това контрола да се осъществява едновременно в е, съответното стопанство, веднъж в годината, за да не се допуска упра... мисии за контрол в едно и също стопанство, както от разплащателната агенция, така и от е, комисията. Експертът от Польша вчера на изслушването каза, че първоначално 100 евро е струвало подаването на едно завеление след въвеждането на информационна система разходите са нараснали с 38%. Това не бива да се допуска, прилагайки нови технологии, да се осложнява допълнително бюрократичните процедури. Очаквам да чуя вашите забележки и предложения. Благодаря. Първо господин Декастро има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа от колегата ми, който участва в делегация на парламента и не може лично да участва в днешния дебат, но разбира се, той е на разположение за обмен на информация в близко бъдеще, както и да разгледат предложенията, които ще бъдат представени днес. Господин Дзани искаше да подчертая следното. Намаляването на бюрократичната тежест е потребност, която не бива да довежда до увеличаване на измамите. Трябва да има интегриран подход, за да бъде системата на контрол достатъчно надежна. Сега контрола се осъществява от най-различни органи на национално равнище, от разплащателни органи, от а, такива, които се занимават а, с други аспекти, включително и на ниво Европейски съюз. В а, селските райони трябва да има повече гъвкавост, за да се избегне високия процент на грешки относно преките плащания, тяхното блокиране изцяло в случай на неизпълнение. Има доста критики към системата, която се използва в момента. Докладчикът във сянка счита, че трябва да се насочим към конкретни и изпълними цели при осъществяването на контрола. Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря на докладчика, но искам да опровергая нещо, а именно, че фермерите прекарват време зад бюрото, попълвайки заявления и формуляри за контрол. Искам да видя такъв фермен, който прекарва повече време зад бюрото, отколкото на полето. Това е мит. Може би трябва да отидете на място и да видите какво точно се случва. Ако един фермер не може да попълни формуляра си за един ден за получаване на единно плащане на, на площ, тогава има проблем. Вие казахте, че а, трябва да са надежни тези а, проверки, тъй като голяма част от бюджета на Европейския съюз е насочен към селското стопанство, ние трябва да направим така, че те да бъдат изразходвани по предназначение и че нещата са твърде осложнени, но все пак не можем да допуснем фермерите сами да изпращат отчетите си за изразходените средства, без да бъдат подложени на допълнителен контрол. Необходимо е да има интегриран подход, както беше предложено тук. Това би било полезно и целесообразно. Различните органи трябва да се сътрудничат помежду си. На изслушването относно упростяването на ОСП, което проведохме вчера, чухме, че когато упростяваме процедурите, не можем да твърдим, че само екологизирането е виновно за сложността. Има много други неща. Не можем да виним за всичко екологичните мерки. Сметната палата върви по верен път. Ние проведохме много дълъг разговор с представители на Сметната палата по време на заседание на координаторите и се надявам, че е, ще можем да продължим е, диалога ни с е, палатата и да предложим и нашата, нашите експертни познания. Ние не можем да допуснем неправомерно изразходване на средства. Контрол трябва да е такъв, че да показва какво е действителното положение на място. Действително, програма като лидер е много осложнена. Мерките по втория стълб също създават безпокойства, не само тези по първия следващия оратор. Благодаря, господин председател. Да, най-после има воля да упростим ОСП и нейните изисквания да намалеят, защото съскостопанските производители губят все повече време и пари. Съскостопанските производители чувстват, че към тях не, няма уважение, защото се появява инспектора най-неочаквано. И накрая той е в услуга на представителя на Европейския съюз. Лично аз като аудитор вече съм бил изправен пред подобни проблеми един ден един инспектор ме е, почти арестува в е, полето и това струва 13 милиона. Крайно време е да действаме. 4 милиарда е, се пилеят за административно свръхбреме и това е скандал. Благодаря. Председателят, благодаря. Госпожа Магинес, благодаря господин председател, благодаря на докладчика. Първо, ние можем да, да подкрепим част от доклада, но трета точка е много важна, втората част от параграфа, където се говори, е, че трябва да се изменят основните законодателни актове. Комисията казва, че не е в позиция да го направи и въпреки това е една от областите, е, е, където има най-много оплаквания от страна на стопанските производители, това е строгостта на наказанията цената. Примерно, ако един производител предложи кандидатурата си, тогава се извърши инспекция, където се установи, че повече от 20% от земята не е допустима, тогава изцяло се спират плащанията. Аз мисля, че ние трябва да настояваме за промяна на законодателния акт, неговото отваряне до определена степен, ако искаме да се справим с въпроса за строгостта на наказанията. Точка шеста е важна за допустимите грешки в различните държави членки, но все пак е важно да се каже, че когато дадена страна има проблем, трябва да й се окаже помощ при прилагането, за да може производителите действително да кандидатстват. И накрая, и управлението е много важно. Не всекъде обаче то е налично в съскостопански райони и е, освен това е, е, формулярите не дават възможност да се използва това електронно управление управление, т.е. те не могат да имат и подкрепа от националните държави и техни съветници. И заобщо до някакви системи, е, за да могат да си попълват е, заявленията. Благодаря ви. Е, председателя, господин Влянинг има думата. Благодаря за възможността, която ми се предоставя да взема думата. Като че ли става въпрос е, е, е, коя беше темата, която символизира последните 24 часа? Упростяване. Непрекъснато се говори за това. Огромното мнозинство иска да се упростят нещата, но същото огромно мнозинство е неудовлетворено от нивата, за които се говори. И е странно. Ние сме демократично избрани, искаме нещо да се постигне и въпреки въпреки това, е, като че ли е, се установява, че това е обща невъзможност. И специално за това ние трябва да създадем област, е, за да може да се намалят инспекциите, за да могат хората да кандидатстват от нула инспектори до ненарушаване на регламентите. В много държави членки трябва да се реши на тяхно ниво, да има ясни политически насоки за управлението, за да има упростяване, особено фонда за развитие на скостопанските райони, бремето за самите скостопански производители. Магинес чудесно каза е, за глобите, глобите, които трябва да се плащат. В някои случаи те са 100% от плащанията. Аз специално няма проблем, ако се налагат глоби, ако не се спазват изисквания, но едно от първите неща, за да спазваш изисквания, да знаеш какво трябва да спазваш, какво значи комплайенс, е, спазване на изисквания е, на нивото на държавата членка, откъдето съм аз, Ирландия, Република Ирландия, има много голямо объркване. Достатъчни, достатъчно глоби има. Когато ти налагат глоба, ти просто не знаеш. Е, като че ли има произволно избрани скорости и ти фактически не знаеш за какво те глобяват. Благодаря ти много. Благодаря много. Dziękuję panu. Председателя, благодаря. Господин Дохман има думата. Благодаря, господин председател. Правилата за ОСП стават е, много сложни, бюрокрацията не намалява. Е, нещо трябва да се направи за в бъдеще. Е, е, проверките за това как се използват европейските средства е, се свеждат до инспекции на 40 милиона транзакции защото около 40 милиона се изразходват годишно в държавите членки. С завеждането на екологизацията проверките нарастват. Новите изисквания означават, че бремето нараства за самите съскостопански производители. Новата ОСП е, трябва е, да бъде по-упростена, с по-малко бюрокрация. Трябва е, да използваме направените до сега крачки данните, с които разполага държавите членки, е, трябва е, да бъдат по-достоверни, да не се повтарят инспекциите, е, трябва да се види кои са слабите звена, за да има проверки там. Всичко трябва да стане по-лесно за съскостопанските производители. Е, и е, е, по-малко време да посещават на попълване на документи. Трябва някой да използват консултанти. Толкова бюрократично е всичко. Трябва те да прекарват повече време на нивата и да се използват по-добре парите на данакоплаците. Единствените, които се възползват от това са банките и кредитните институции трябва да намалим е, възпроизвеждащия се контрол, е, да няма критерии, е, които се основават на потреблението, т.е. подхода да се основава на оценка на риска производителите, сълскостопанските производители не трябва да бъдат изложени на прекомерни проверки, е, те трябва да е, разход... ние разходваме повече време за разработване на главни линии, е, вместо да търсим малки грешки и да ги санкционираме. Трябва да имаме по-интегриран подход към проверките. Дадена проверка в различните аспекти да се осъществява едновременно, това ще бъде е, по-малка тежест за производителите. Вместо консултантите е, да печелят пари, трябва производителите да имат повече време да си гледат работата. Е, ние трябва да е, насочим вниманието си към нещо различно, е, защото в момента е, неправомерно губим време. Председателят, благодаря. Като зелени, ние не смятаме, че скостопанските производители трябва да бъдат оставени на силите на свободния пазар, защото това ще разруши традиционните семейни стопанства и ще има интерес на корпоративните интереси. Ще има превес на този интереси. Трябва да подкрепяме модел, е, семейния модел. Това подкрепя нашите общности. Ние очакваме печалба и за обществото, и за околната среда. Е, за да се печели доверието на гражданите в целия Европейски съюз, е много важно да има адекватни проверки на разходите, особено когато говорим за ОСП. Това са 43% от бюджет на Европейския съюз. Т.е. трябва да подкрепим това, което трябва да се постигне от нашите скостопански общности. Ние подкрепяме ефективния контрол и трябва да постигнем това без да жертваме целите на регламентите. Стандартите за мониторинг е санкция. Трябва да видим какво означава санкцията. Причината за контрола е цената, но 7% 10% от общия бюджет не е прекомерна цена на проверките. Съгласна съм с това, което каза Фанеган. Трябва да има по-голяма яснота за производителите, защото не е честно, когато е, не е ясно какво точно се проверява. Е, трябва да има ясни е, кандидатури, какви са целите на проверките, да се знае какво очакват производителите. Тоест да се види какво означава и активния фермер. Не е хубаво да подкрепяме за възможни е, Чифликчи вместо самите производители, е, защото с тези пари трябва да се подкрепят доходите на тези, които обработват земята, на тези, които са нейни собственици. Ние предлагаме на верига на аудиторите, е, но искаме да има високи стандарти на инспектите и монитънги, защото гражданите няма да очакват нищо по-малко, да са сигурни, че парите, които са дали, трябва действително да бъдат дадени на стопанските производители за стимулиране на социалната социалната среда и на околната среда. Е, трябва да се види какви са печалбите за околната среда в програмите за екологизиране. Е, Сметната палата иска да се види е, Тря, трябва, ние подкрепяме предложението на Сметната палата. Ние разбираме недовлетворението на производителите, които непрекъснато изпъл, изпълняват проверки, но трябва да има ясни проверки, защото това са публични средства, е единен одит, който да бъде ясно обяснен, да се даде време на производителите да разберат и да се адаптират към режима, вместо да бързаме да ги наказваме, защото в крайна сметка те не са престъпници. Председателят, благодаря господин Дантен. Господин Дантен? Благодаря, господин председател. Извинете, да. Аз бих искал да направя разграничение между две неща по темата, която обсъждаме. Първо, факта на проверките, ефективността и кога се извършват. Мисля, че действително трябва да е, добият те човешко измерение и да ги упростим. Е, е, е, е, всички можем да посочим примери на инспектори, който и да е органа, който ги е изпратил, които освен това се държат като рамбо, вместо като инспектори и представители на официален орган. Това е недопустимо. Въпросът за упростяването. По въпроса за упростяването аз не крия, че изпитвам известна, известно смущение. Не бива да забравяме, че ние като депутати в Европейския парламент представихме 8000 изменения. 8000 изменения по предложението на комисията, когато разглеждахме четирите текста. И тези 8000 изменения не допринесоха специално за упростяването на текста, който се прилага в момента. И за това е, преди да осъждаме, ние трябва да признаем собствената си вина, да бъдем реалисти, когато говорим по темата. Това, е, което обаче за мен е проблем е, че спрямо текста, който гласувахме, е, е, има е, различни възможности за приложението нещата трябва да се изяснят. Е, е, кой е отговорен за това? Държавата, местните органи, това грешка на службите на комисията ли е или над преварата между генералните дирекции или генерална дирекция, която няма бюджет, обаче налага изисквания в съскостопанската политика. Ние не можем да припознаем себе си е, в текста, който гласувахме и неговото приложение на място. Е, имаме много работа да вършим. През есента са предвидни заседания, за да се обсъдят тези теми, да се види какво е добавено между гласуването тук в парламента и приложението на място. Председател. Господин Яр има думата. Благодаря. Господин председател, да. Е, точно така е. Вие сте прав, господин председател. Ние гласувахме реформа, ние е, сме е, съотговорни за реформата тук като депутати и когато гледаме критериите за бюрократично упростяване, ние трябва да бъдем наказани, защото резултата е далеч от очаквания. И е, намаляването на бюрокрацията тогава не беше обект на нашето внимание. Ови, ние се занимахме с други неща. Затова толкова становище е много важно. Е, е, много е важно да се намали бюрокрацията. Колега току-що каза, че е, трябва по-малко е, проверки, защото тогава играта не е еднаква за всички. Защото на някои плащат за проверки, който да пречи на някой да работи. Това е положението, това е дяволски кръг. Ако процента на грешки е висок, тогава системата реагира и се налагат още повече проверки. Така че ние сме са отговорни за намаляването на бюрокрацията. Намаляване на бюрокрацията означава е, системата е, да не е толкова чувствителна и към грешки, и към злоупотреби. Ако системата се подобри, тогава ще е, е необходимо тя да се проверява по-рядко. Господин Рислин говори за първи стълб. Ние въведохме екологизация. Екологизацията според мен не е по първи стълб е, заради този грининг има повече проверки по първия стълб. В Германия се чудим дали преките плащания ще могат да бъдат извършени през декември дали е, е, е, трябва да се плащат през декември, защото има пролетни култури, а някои е, казват, е, че през февруари трябвало да проверяват е, пролетни култури, е, вместо да се правят плащания през декември. Е, е, вие как си представяте проверка на пролетни култури на 10 февруари? Е, това е, е обаче по някакъв начин предвидено по реформата. Първоначалната премия, как се транспонира тя в Германия? Виж пример за бюрократизация. Един хектар, който е разделен десетократно. Това е пример за намаляване на бюрокрацията. Знам, че това е много смело Комисаря каза, че трябва да се сложи край на бюрократизацията, обаче не може да се пипа основен акт все пак е, трябва да се обсъдят предложенията и ако не сме достатъчно дръзки, е, подхода би бил неправилен. Аз лично искам предложения, които да отидат далече. Е, утре ще дадем чек без покритие или средносрочен преглед, когато всъщност прилагаме реформата. Успех на докладчика, на докладчика в сянка. Подкрепям ги, скъпи колеги, бъдете амбициозни и смели госпожа Магинес. Благодаря, извинявам се, че отново взимам думата. Искам да а, спомена въпроса за хартата с правата на земеделските стопани. Не зная в колко държави членки има такава харта, но в Ирландия има и тя трябва да бъде актуализирана. Комисария а, когато говори пред НП, подкрепи идеята за Европейска харта на правата на земеделските стопани. Харта, която да уважава тяхното достоинство на всички тези, които участват в схемите. Искам също и малко яснота по отношение на ролята на инспекторите, относно начините на обжалване, начина по който те се справят с бюрокрацията. Може би и в това отношение можем да накараме Европейската комисия да помисли, можем да го направим чрез изменения. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Сигурен съм, че ще се върнем на темата. Господин Дес сега. Благодаря ви, господин председател. Аз внимателно изслушах всички, които се изказаха и съм съгласен с повече, по-голямата част от казаното, така че няма да повтарям това, което вече чухме. Но бих искал да кажа следното. За съжаление, по време на последния мандат този въпрос не събра необходимото мнозинство и сега в рамките на новата ОСП имаме повече бюрокрация. И всичко това се дължи на факта, че екологизирането е в първия стълб. Ако го бяхме сложили във втория стълб с съответните финансови средства, то и реформата нямаше да бъде толкова бюрократична. За съжаление обаче нямахме необходимото мнозинство. Във всяка една демокрация мнозинството взема решение. Ето защо сега Европейската комисия ще трябва да заличи всички тези слабости, които водят до повече и повече бюрокрация, а именно делегираните актове. Те осложниха още повече нещата. Държавите членки също носят отговорност за допълнителното осложняване на ситуацията. По въпроса за проверките едно е сигурно и в това число подкрепям казаното от колегите – когато се дават публични средства на земеделските стопани, трябва да има проверки, но тези проверки трябва да бъдат по-практични. Ако земеделските стопани не разбират защо са подложени на една или друга проверка, това означава, че системата е погрешна. Аз обсъдих въпроси с представители на Сметната палата и казах, когато се прави проверка, трябва да се прави разграничение между е, допусната грешка и злоупотреба. Трябва да се избягват измамите и злоупотребите, но когато просто е допусната грешка, трябва да се проявява гъвкавост и няма да ви изброявам всички е, случаи на грешки. Грешки, които е, по никакъв начин не се отразяват на данакоплаците. Тези грешки трябва да бъдат описани в отделен списък. Не трябва да се стига до увеличаване на проверките заради подобни грешки. Мой съсед ора на 5 метра от моето поле и аз не съм обърнал внимание и това ми струваше 800 евро накрая. Налагат се и допълнителни финансови санкции, но какво да направи човека, ако не е могъл да направи прави на време, да предприеме съответните действия. Просто трябва да се прави раз... Раз... да се разграничава между злоупотреба и грешка. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Просто искам да подкрепя казаното от госпожа Магинес когато много често говорим за ОСП, но когато инспектора дойде и гледа доста подозрително, това поставя земеделските стопани в положение на престъпници. когато а, говорим за ОСП, говорим и за различни проверки. Проверки, включително за използването на различни средства а, спрямо а, животните. Да не забравяме различните законодателни актове. Директивата за местообитанията, например, тя също налага някои задължения на земеделските стопани. Всички а, тези законодателни актове обслужват интересите на дънакоплаците. Наистина смятам, че трябва да изчистим а, всичко, защото в крайна сметка това ни е работата. Благодаря. Пан Шани. Господин Шани. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да се извиня за това, че дойдох по-късно по независещи от мен причини нормалните проблеми, свързани с летенето, както знаете. И така, благодарен съм на колегата Декастро за това, че така подробно е очертал много нерешени аспекти. Знам, че днес, но и вчера възникнаха доста дискусии по документа. На много ранен етап сме в дискусията, което означава, че комисията по бюджета ще трябва да внесе изменения в началото на юни. И съм сигурен, че всички ние искаме много по-задълбочено да обсъдим темата. Ето защо бих искал да поискам от нашата комисия да отложим малко първоначалния график, да забавим нещата с около месец, защото смятам, че това допълнително време ще ни позволи да си свършим по-добре работата. А, темата наистина е важна. Благодаря. Пан посел Хауслинг на други раз. Господин Хауслинг, отново. Благодаря ви. Всеки може да а, разкаже история за недобре проведена проверка или за инспектори, които не са се държали добре. Аз съм съгласен с господин Дес. Наистина трябва да бъдем предпазливи когато говорим за проверките. Трябва да се прави разграничение между злоупотреба, измама от една страна и грешка от друга. Защото в противен случай цифрите на нередности ще достигнат астрономични стойности това, че е имало ора на няколко метра извън съответния терен, не смятам, че е голяма измама. ако инспектор отива а, на терена, той трябва да има достатъчно квалификация, за да помогне на земеделския стопанин и а, да му обясни нещата така, че за в бъдеще да не допуска грешки. Важен е начина по който се извършва проверката. В това отношение има доста различия между държавите членки. Много земеделски стопани действително се дразнят, когато някой инспектор идва в стопанството и започва да казва не си направил това и това и това. Не трябва земеделските стопани да се чувстват като обвиняеми. И не трябва да се чувстват виновни за това, че ползват средства на Европейския съюз. Благодаря. Председателят, времето напредва. Нека да чуем господин Танинган още веднъж, но съвсем накратко. Да, съвсем накратко. Не мисля, че толкова често има членове на НП и членове на ГУЕ и зелените, които да са единодушни, а това се случва през последните 24 часа. чухме предложението за хартата с основни права на земеделските стопани от госпожа Магинес. Аз направих същото предложение вчера. Питам се само как да процедираме от тук нататък. Ние сме съгласни, искаме да има упростяване. Всички сме съгласни с това, но какво можем да направим? да изградим нещо солидно, някаква харта с основни права на земеделските стопани. От тук нататък какво да правим? Всички сме съгласни, че искаме такава. Bardzo dziękuję. Proszę przedstawiciela komisji. Благодаря ви. Нека сега да чуем госпожа Бошман от комисията. Благодаря ви. Много от вас говориха за упростяването. Знае, че сте обсъждали темата и вчера след обяд, така че няма да навлизам в големи подробности. Просто ще ви изложа позицията на комисията и на комисаря. Говорим за упростяване на мерките, които ще доведат и до упростяване на проверките. Начина по който се водят проверките отразява всъщност и цялата сложност на мерките. Аз отговарям за одита в Генерална дирекция селско стопанство – и трябва да ви кажа, че Европейската комисия беше много пряма в това отношение. Упростяването трябва да се прави на базата на разумно финансово планиране. Именно това правим. Всички ние желаем по-добри проверки, по-добър контрол, а не повече контрол. Това, в това отношение няма разногласие. Много от вас упоменаха 4 милиарда евро, които се използват за проверки, казахте вие. Тези 4 милиарда евро са за проверки в общия смисъл на думата и са залегнали в финансовия регламент. Това означава, че се включва и администрацията. Тоест, тук се покриват и разходите по приемане на заявлението на фермерите, за да може да получат парите това е, е неизменна част от дейността на разплащателните агенции. Просто искаме да улесним начина по който подават заявления селскостопанските производители. Това също се включва в 4 милиарда и е важно да се знае. Няма да твърдя, че няма да има допълнителни разходи от реформата в рамките на интегрираната схема и новата схема за преки плащания. Просто взимаме предвид всички аспекти. Генерална дирекция ЕКО тази година ще помисли с държавите членки за преразглеждане на тази сума, така че ще ви представя актуална информация за тези 4 милиарда евро. Държавите е, членки все още не разполагат с тази информация. Това упражнение ще се случи в края на годината. Относно проектостановището, много от вас говориха за намаляването на проверките върху стопанствата. Държавите членки вече имат възможност да намалят броя на проверките от 5 до 3%, ако процента на грешка е по малко 2% и ако този процент на грешка по 2% е бил в рамките на 2 години. Всеки, всяка държава членка, ако има процент на грешка по 2% в рамките на 2 години, може да намали процента на проверките от 5 на 3%. Значи имаме такъв механизъм, но това може да се случи само ако процента на грешките е по 2%. За тази цел трябва да се уверим, че системата на място работи добре и че по принцип схемата работи под прага на допустимия процент грешки 2%. В всички законодателни актове се говори за анализ на риска, който трябва да направят държавите членки. Ако няма анализ на риска, то тогава а, правите проверки на тези а, фермери, за които считате, че има риск да са допуснали грешки или злоупотреби. Тук не, злоупотреби. Тук не говорим за случайен избор, а за целенасочен такъв. Възможно е да се изготвят и насоки за земеделските стопани в рамките на реформата. Работим заедно с държавите членки, за да изготвим подобни насоки. Нека изясня още веднъж, че може да се намалят проверките до 3%, ако нивото на грешки в държавите членки е под 2%. Благодаря. Джинкуя. Благодаря ви. Господин Декастро, не желаете да вземете думата? Добре. В такъв случай давам думата отново на докладчика. Благодаря ви много за направените изказвания. Мисля, че независимо от политическите групи, имаме консенсус по въпроса относно хартата, за която спомена госпожа Магинес. Може би това е доста амбициозна задача, но ние всички искаме да има опростяване – ние искаме да се упражнява ефективен контрол за преодоляване на процента на грешки. Искам да благодаря на групата на социалистите и демократите в частност за това, че направиха много практически предложения. Благодаря също на господин Хауслинг за казаното относно бюрокрацията. Считаме за много важно фермерите да разберат какво се очаква от тях Като законодатели ние трябва да упростим процедурите. Радвам се на предложенията, които бяха направени, особено от групата на социалистите и демократите, също беше направено предложение за удължаване на срока на представяне на изменения. Това, за съжаление, е трудно осъществимо, тъй като водещата комисия, е комисията по бюджетен контрол и те имат строго определен график. В момента все още разполагаме с цял месец. Не трябва да има 8000 изменения. Мисля, че в случая по-малко на брой изменения биха имали по-добър резултат. Председателят, благодаря ви. Благодаря за тази широко обхватна, задълбочена дискусия. Благодаря на докладчика. До 7 май е срокът за представяне на предложения за изменения. Вложихме много време в тази тема, добре сме запознати с нея, но много ви моля да се съобразите с срока за изменения. Преминаваме към точка 8, размяна на мнения с представител на комисията относно удължаване на периода на допустимост на разходите по програмите за развитие на селските райони за периода 2007-2013. През марта редица държави членки подкрепиха това предложение за удължаване на периода на допустимост. Комисията заяви, че е готова да разгледа това искане и това трябва да намери израз в законодателно предложение. Бихме искали тук да разберем до какво доведоха вътрешните дискусии, какви са намеренията на Европейската комисия. Затова поканихме представител на Европейската комисия да ни представи актуалното състояние. Господин Михаил Димитро има думата. Благодаря, господин председател. Комисията е наясно, че в няколко държави членки економическите трудности доведоха до по-слабо изпълнение на програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година и са намалени инвестициите. Комисията разбира предизвикателствата пред държавите членки и обмисля възможността да се удължи периода на допустимостта на разходите по програмите за развитие на селските райони за този период. При определени условия се допуска възможност да се покрият всички разходи за съответния период през новия програмен период 2014-2020. Оставащите ангажименти, ако за тях държавите членки изберат този път, ще имат възможност да го направят. 11 държави членки, подкрепени от още 6, подновиха искането си към комисията да потърси и да предложи механизъм за удължаване с 6 месеца до 30 юни 2016 допустимостта на разходите за периода 2007-2013. Това може би е най-добрият начин да се използват в максимална степен средствата, които са обещани за този период по тези програми. Насърчавайки използването на европейските ресурси и настоявайки комисията да работи тясно с държавите членки, за да се изпълни в максимална степен възможностите предоставени за 2007 и 2013, съветът през декември реши, че това трябва да стане в рамките на гъвкавостта, предвидена по новите правила. Това беше политическото послание. Комисията разбира, че трябва да продължим да изпълняваме текущите правила. Законодателят обаче не даде право на комисията да увеличи този период на допустимост за програмите 2007 и 2013. Комисията много внимателно разгледа правните а, аспекти за предоставяне на такова удължение. Това ще изиска регламент на Европейския парламент и на съвета, съгласно обичайната законодателна процедура. Тази законодателна процедура обаче трудно може да се осъществи преди края на настоящата година, дори да има силен политически ангажимент от страна на всички. Удължаването на допустимостта ще изисква допълнителни ресурси в бюджета, които не са предвидени в многогодишната финансова рамка. Европейския земеделски фонд е един от фондовете и трябва да видим как ще се отрази на останалите фондове, ако се удължи периода на допустимост нещо, което до сега беше отхвърлено от комисията. Удължаването на периода до 2016 година за 2007-2013 година ще е трудно, ако а, няма допълнителни средства за държавите членки. Когато общите разходи достигнат 95%, възстановяването от Европейския съюз се спира и държавите могат да продължат да харчат, но трябва да финансират всичко сами до приключване на програмата. В края на 2015 повечето от програмите ще достигнат ниво 95%. Затова удължаването за 6 месеца ще отложи плащанията и ще засили нуждите от национално финансиране през този период. Най-добрият начин да се продължи регулярния поток на средства към държавите членки е да се приемет нови програми съгласно периода 2014-2020, където са предвидени такива средства. Ние поддържаме контакти с съответните държави членки, за да видим а, какви са възможностите за следване на законодателна процедура. Има силна подкрепа на държавите членки а, и тази подкрепа трябва да дойде обаче не само от Министерствата на селското стопанство, за да има успех инициативата. Комисията работи за изясняване на вътрешните институционални, институционални въпроси, за да се лансира такава инициатива. Комисията е готова да работи с държавите членки, да се намери възможност за гъвкаво прилагане на ангажиментите поети през 2007-2013, преди да се премине към осъществяване на новата програма за развитие на селските райони. Председателят, благодаря ви. Моля да бъдете кратки в своите изказвания. Въпросът е ясен. Само искам да изясня нещо от комисията. Всички знаем, иначе отговора. Можете ли ни уверите, че това няма да включва допълнителни разходи, т.е. няма да има допълнителни разходи във връзка с а, тази точка. Bardzo благодаря ви. Господин Ребега. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисията за инициативата да обърне внимание на този въпрос, който е от особена важност за мнозина от е, земеделските стопани. Виждам обаче, че комисията не счита това за особено важен въпрос и казва, че може би не е наложително и че Министерствата на селското стопанство може да не са съгласни. След като 17 държави членки са заявили е, желание, не виждам къде е проблема. Един от принципите на Европейския съюз е проявата на солидарност. Обеден съм, че всички са наясно, че опитвайки се да помогнем на земеделските стопани, Следва да имаме предвид, че е необходимо да им се окаже помощ. Ние всички знаем, че сега повечето от бенефициентите трудно получават съфинансиране за своите проекти. И това се дължи особено на банковите институции, а не е нещо, което е резултат е, от самите е, фермери. Има опити да се сложи е, край на съфинансирането от Европейския съюз, така че ще, може да се стигне до загуба на вложени от селските стопани средства. И така вместо да защитим фермерите, ние слагаме прът в колелата на развитието на техните дейности. Ние трябва да удължим периода за, на допустимост на разходите с още 6 месеца. Трябва да припомним и друг принцип на Европейския съюз, а именно да се хвърли моста между селските райони в различните държави членки. Ето защо този проект трябва да продължи да се осъществява и периода на допустимост да бъде удължен. Благодаря, госпожа Данчила има думата. Благодаря, господин председател. Считам за необходимо да се изготви законодателно предложение по това искане. Самата комисия заяви, че економическите проблеми доведоха до намаляване на програмите за развитие на селските райони. Това предложение трябва да бъде осъществено на практика, тъй като по този начин ще се преодолее риска да не бъдат изпълнени проекти, които вече са в ход в селските райони. Освен това се дава възможност на държавите членки, които са изправени пред проблеми, да реализират програмите си за селско развитие на селските райони в дългосрочна перспектива. Ние говорихме по-рано за нуждата от териториално сближаване, както и за необходимостта обновяване на поколенията, които се занимават с селско стопанство. Чрез такова законодателно предложение можем да преминем от думи към дела що се отнася до сближаването между държавите членки и между градските и селските райони, както и между поколенията в селските райони. Считам, че комисията трябва да обърне, обърне внимание на искането от 17 държави членки и да направи нужното да могат тези проекти да бъдат завършени, както и да продължи реализирането на проекти за развитие на селските райони в бъдеще. Благодаря. Господин Уручев има думата. Председател, благодаря и на комисията за предоставената информация. Става въпрос за удължаване на срока на период 2007-2013, който, подчертавам, получи много широка подкрепа в съвета. Нито една държава членка не беше против, което показва ясен политически ангажимент за е, приключване на програмите. Искам да обърна внимание само на две неща. На първо място, удължаването на срока ще позволи земеделските производители да завършат успешно своите проекти. Нека не забравяме средствата по оперативната по обща селскостопанска политика са може би единствените достъпни за тези стопани ресурси за развитие на своите райони. Загрижени сме, че земеделските стопани без да имат вина са в риск да не завършат своите проекти по административни причини затова очакваме от европейската комисия да заеме една проактивна позиция и да намери най подходящия начин е, чрез промяна на съответната нормативна база искането за удължаване на срока да се осъществи. На второ място искам да подчертая, че удължаването на срока за плащане според мен не означава допълнителни средства, а само удължаване на срока на допустимост на разходите. Така че нека още веднъж чуем дали комисията смята, че са необходими още средства. В заключение искам да призова нека не наказваме земеделските производители за това, че добросъвестно искат да завършат своите проекти, а да направим необходимото да постигнем целите на общата селскостопанска политика за един по-конкурентоспособен земеделски сектор в Европа. Благодаря. Е Председателя. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да попитам дали и по-скоро да приканя комисията да насочи погледа си към други проблеми, е, към други периоди, когато е имало удължаване на сроковете. Това не се отнася само за селското стопанство. Не говорим за допълнителни средства, а по-скоро за средства, за които има ушна марка, ако мога така да се изразя, и които не са били разходени заради бюрокрацията. Е, много, настоя... Много се настояваше за такова разширение. Какво ще направи комисията при положение, че 17 члена настояват за това. Благодаря ви. Председателят преди да дам думата на комисията да отговори на различните въпроси и на докладчика, Искам само да кажа, че економическата криза наложи отлагане на много проекти, има се предвид проект за законодателни актове. Административният процес доведе до закъснение в много области и би било грешка, ако не дадем възможност на хората да използват тези средства, особено страни, които имат проблеми с развитието. Мисля, че намерението ни в момента е ясно и е, ние настояваме за удължаване на срока за допустимост на разходите. И отново давам думата на директора, е, който е, ще вземе отношение по казаното от нас, включително е, и на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Отбелязах си всички изказвания, всички безпокойства, които бяха изразени от депутати. Ще ги сведа до знанието на моя комисар. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които ми бяха зададени. Първо, е, е, по е, допълнителното разширение. Ако има разширение на допустимостта, но трябва да се спази ангажимента за периода 2007-2013. Независимо от това обаче, разширението на удължаването на допустимостта би означава, че разходите ще бъдат възстановени от комисията по новата финансова рамка, т.е. ще бъдат необходими е, допълнителни средства през 2017 година, за да можем да изплатим тези средства. Това е бюджетния ангажимент по отношение на текущите проекти. Е, както току-що казах, е, текущите проекти могат да продължат и това може да стане или в рамките на тези е, лимити, или ако се разшири периода, ако се реши това, или тези разходи могат да бъдат покрити по многия програмен период, ако държавите членки решат да изпълнят ангажимента си, т.е. ако разговорите за нови средства постигнат успех. Да, ние се отнесохме е, много сериозно към факта, че 17 държави членки настояват е, или по-скоро подновиха искането си е, за удължаване на периода. Вече казах, това може да стане чрез обикновен процедурен акт. В момента преценяваме всички възможности за осъществимост на приемане на основен законодателен акт, за да може е, да приключим тази инициатива до края на годината. В противен случай е, нещата се обесмислят. Трябва да обмислим всичко това, включително и факта, че 17 държави членки са мнозинство, но не и абсолютно мнозинство мнозинство от гледна точка на броя на населението, което представляват. Така че е, те са в мълцинство за подобна инициатива. Благодаря ви. Това е отговора на Европейската комисия. Бързо дякуваме за отповеди и komentarze. Е, председателя, благодаря. Благодаря за коментарите. Uh Нашата комисия категорично подкрепи удължаването на периода. Приключваме заседанието на комисията. Незабавно след това ще има събрание на координаторите. След обед ще гласуваме. Е, ако обичате е, да не забравите е, картите си за гласуване, след 3 минути продължаваме с срещата на координаторите.